Имаше моменти на безпокойство, когато резултата не се постигаше лесно, но в край на краищата целта беше постигната. Мисля, че резултатът е много добър. Е, ние всички работихме в името на обща цел, а именно ефективна защита на потребителите, като едновременно с това отстраняваме бариерите пред единния цифров пазар. Едновременно с това европейските потребители и предприятия ще могат да разчитат на значително хармонизирани правила, е, които са създадени специално за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги. Нещо повече, настоящите правила са усъвременени изменени с специфични разпоредби за интелигентни правила. Е, това е, ще отговаря на бързо нарастващ пазар на различни продукти от е, интелигентни телефони до интелигентни системи между смарт телефони. С новите правила потребителите ще бъдат надлежно защитени, е, ще гласуват по-голямо доверие, когато закупуват интелигентни продукти в целия Европейски съюз. Тоест, те ще могат да качат в интернет цифрови данни, за да бъдат удовлетворени при употребата на продуктите. Е, мисля, че двете предложения са значителна стъпка към правната сигурност. По този начин се постига и висока степен на хармонизиране. Няма правна разпокъсаност, покъсаност. С тези предложения има и хармонизиране на критерията за съобразност за защита на потребителите в целия Европейски съюз. По този начин е, ще е, се намаляват и разходите за приспособяване към различни национални закони. Аз, ние обещахме на потребителите и на предприятията е, правила в областта на договорното право, за да могат при ежедневните транзакции да се постига това. Аз виждам различни хора тук. Сигурна съм, че повечето от тях пазаруват онлайн, така че имам чудесно послание както към потребителите, така и към тези, които са тук сред нас. Те е, трябва да знаят, че няма да има е, неприятни изненади, когато пазаруват е, онлайн в различни държави членки, защото правилата са хармонизирани или поне е, ще бъдат хармонизирани в значителна степен. Това се отнася и за договорните правила в единия цифров пазар и така. Радвайте се на покупките си, не се тревожете, били щастливи, разчетайте на по-висока степен на закрила и защита. Благодаря. Председателя, благодаря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Хаутола от името на Комисията по правни въпроси. Една минута. Господин председател, госпожо комисар, благодаря. Искам да благодаря на колегите ФОС, Кепхарт и Аримонт за работата по тези две директиви. Спомняте си, че в Комисията по правни въпроси не можахме да избереме дали да наблегнем на максимум или минимум хармонизиране. Но не хармонизиране беше необходимо. Също време на Европейския съюз въведе един, на едно ново ниво на защита на потребителите. При всички случаи това е успех. Тези две, дир... две директиви създадаха крит... критерии за сравнение и съпоставимост закрила на потребителите в един все по-разширяващ се цифров пазар. Същевременно се създаде известно доверие и стабилност на пазара. Има възможност е, мерките въвеждат надежност и е, много повече координираност в различните етапи на веригата на продажба. Така че при всички случаи това е огромна крачка напред. Госпожа Ева Майдел от името на НП комисар напоследък често говорим къде европа не трябва да се меси къде европейският съюз не ни е необходим. ако обаче има един безусловен сектор където действията на ниво европейски съюз се съблюдават от целия свят то това е дигиталната икономика. за да се конкурираме с пазари като китай и сащ трябва да бъдем единни и да капитализираме на силните си страни а именно европа е мястото където потребителят има гарантирани права. ако в аналоговия свят знаем къде да намерим и да направим рекламация при дефект на кафемашина например то при дефект в мобилно приложение това не беше така до този момент. поне седемдесет милиона потребители са имали проблем с абонаментите си но едва десет от тях са получили някакво обезщетение. множеството от тях дори не знае към кого да се обърне като докладчик за групата на европейската народна партия в комисията на потребителите работихме за решаването на този проблем и сега ще бъде ясно къде и как може да се получи компенсация при дефектна дигитална услуга. бих искала специално да благодаря на моите колеги аксел вос и паскал аримон за сътрудничеството което имахме и за това че можем да се похвалим с директива за потребителите която е пример за една истински амбициозна европа европа която улеснява живота на своите граждани европа която диктува тенденциите в защита на потребителите в дигиталната ера. благодаря ви. Социалистите и демократите давам думата на госпожа Розиер. Благодаря, господин председател. Бих искала да поздравя докладчиците за огромната работа по тези два директиви, особено на госпожа Гербхарт, която беше много убедителна. Тези два текста са крачка напред за европейските граждани и търговци за хармонизиране на правил, правилата за е, онлайн потреблението и онлайн продажбите. Също така правилата вече са много по-прости и могат да бъдат разбрани от нашите граждани. Е, от, от, една, от една страна правилата свързани с продажбата на продукти, от друга страна с, с цифровите съдържания. Нямаше, не, не щеше да бъде абсурдно да закриляме и потребителя само за покупката на продукти, а не и на приложенията, които са свързани с тях. По този начин ще могат да бъдат хармонизирани европейските правила. А в някои държави членки дори няма национални правила. Също така трябва да се поздравиме с това, че постигнахме споразумение за правила в една област, един отрасъл, който непрекъснато се разраства. Е, също така са, са, са, са включени и а, е, различните видове договори. Договори, в които има а, е, обмен на средства, на парични средства или обмен и обработка на данни. А, по този начин можем само да увеличим доверието на гражданите и да ги закриляме и да построиме Европа, която, е, за която се борим, господин Далтън. Uh, господин председател, първо искам да благодаря на нашите трима съдокладчици за работата им. След като ще има единни правила за хората, които закупуват цифрово съдържание, може да се улесни живота както на гражданите, така и на предприятията. Обединеното кралство беше първата страна, която въведе такова законодателство. Много държави членки няма такива разпоредби. А, а, а, ние, ако искаме да има единен пазар, трябва трябва да има съвремени регламенти. Защото в момента милиони купуват апликации или онлайн играят. Е, по този начин, чрез тези правила, ще има едина защита за потребителите, когато и да купуват продуктите. По отношение на предприятията, цифровото съдържание и услугите ще бъдат извършвани трансгранично. По този начин ще се подписват по-лесно и договори и продуктите няма да бъдат просто буклука. Е, френски вестник може бързо да бъде качен в интернет интернет, обаче е, трябва да има превод и това трябва да остане в миналото. Мисля, че това е нещо много важно за потребителите и за предприятията. Аз и моята група ще ги подкрепим. Председателя, благодаря госпожа Дита Харанзова от името на либералите. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Смятам, че можем наистина да се поздравиме с резултатите, постигнати по тези две досиета за потребителите и особено за гаранцията за онлайн търговията с продукти. Особено съм до. Е, съм е, щастлива за това, че има удължаване на срока за обръщане на доказателствената тежест до две години. Тъй като е, дори това, че има удължаване на сроковете от 6 месеца до една година, вече е много добре трябва продуктите да бъдат сигурни, защото в крайна сметка, ако един продукт не може да, да функционира или да служи поне една година, той просто не трябва да бъде пускан на пазара. Смятам, че тези две досиета ни, а, ни доближават до едно един а, наръчник на правила в Европа, за да могат правилата да бъдат еднакви, за да могат потребителите да купуват навсякъде, а търговците да продават навсякъде. Това е от огромно жизнено значение за единния пазар. Господин Зулу има думата. Благодаря, господин председател електронната търговия ще се разраства при условие, че потребителите имат доверие в нея. Тя трябва да се чувства точно толкова сигурни, когато пазаруват онлайн, както и когато са в магазина физически, независимо от това за каква стока става дума или цифрово съдържание. Сега новите правила наистина са в полза на потребителите, като няма да породят увеличени разходи за предприятията, най-вече имам предвид МСП. Освен това, купувачът винаги може да поиска, гарантирано му е правото да му се замени стока, която е дефектна, може да прекрати договора, ако не, продуктът не му бъде заменен. Освен това, малките предприятия получават повече закрила по отношение на потребителите, защото ако разходите за замяна на стоката или поправя, поправката й са по-високи, то тогава те ще бъдат в неизгодно положение. Всеки, който пазарува е, цифрово съдържание, трябва да има същите права като пазаруващия физическа стока. Ако купуваш филм от интернет, трябва да е същото, като че ли купуваш DVD в магазина правилата се отнасят за социалните медии, за платформите, за разпространението на музика и филми. Благодаря. Благодаря. Госпожа Струщински има думата. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, търговията онлайн поради развитието на нови технологии в интернет прие значителен размер и стана двигател за развитието на предприятията, особено на малките и средни предприятия. Това са нови възможности за потребителите, но едновременно с това създаде изкривяване на конкуренцията с развитието на мастодонти в интернет, като Мегафа и практика против конкуренцията, защото те се подхраниха от липсата на защита и на съответно съответни правила. Е, по този начин е, това е, стана залог за защитата на потребителите. Когато даваме ясно определение на цифровото съдържание, като предоставяме на потребителите договорна съобразност на техните покупки, като съставяме рамка за покупките онлайн и устойчивост на търговските практики и потребителите и производителите ще потребяват и ще произвеждат по-малко, но по-добре. Освен това, по френското авторското право е, и има баланс между правата на производителите и на потребителите. Това е хубаво. Но постоянният рефрен е, за бариерите в единния пазар, това е нещо излишно предвид економическата и социалната среда, която живеем в момента. Председателя, е, благодаря. Господин Карлос Коайо има думата. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Всеки ден в Европейският съюз милиони и милиони граждани ползват цифрови услуги и подписват договори, влизат в договорни отношения с за онлайн продажби, но същевременно няма съответните, съответни правила, а Същевременно условията за онлайн и офлайн продажбите са съвсем различни. Под, с тези нови текстове ние, ние е, унифицираме е, договорното право е, между двата вида продажби улесняваме е, и търговците и потребителите. Хармонизирането на правилата е, дава възможност за разширяване на търговията. Е, по този начин потребителите са защитени, независимо дали купуват в магазина или е, онлайн не, не, не, не е добро да има и пълно хармонизиране, защото а, по този начин страните, които са по-напред, ще трябва да направят крачка назад. Но при всички случаи Европа трябва да защити своите права, госпожа Андерсон. Благодаря. Аз имам предвид директивата а, за продажба на стоки. Това е значително постижение е както за потребителите, така и за предприятията. А, за а, правните експерти между нас това е свързано с бъдещето на европейското право, защото има нови правила права, е, изключително и на софтуер. Те са много важни. Особено когато потребителите разчитат на апдейт на техните смарт телефони или всичко свързано в интернет. Член 14 е, дава възможност да се заменят е, дефектни стоки и това да стане безплатно. Освен това, член 20, когато трябва държавите членки да вземат съответните мерки, за да уведомят потребителите за техните правила. Освен това, приветстваме засилването на правилата по член 17. Мисля, че това правило ще се подобри за бъдеще. И накрая държавите членки трябва да подобрят е, в ключовите области основните неща. Обръщането на доказателствената е, тежест, правото да връщат дефект, дефектни стоки. Настоявам държавите членки да правят това. Това е директива, която се заслужава да гласуваме и за мен ще бъде удоволствие да гласувам за нея. Е, председателя, благодаря. Господин Голага. Гуога. Благодаря, бих искал да, да поздравя колегите, които неуморно работиха за постигане на този резултат. Мисля, че той е много важен и за нас, и за развитието на цифрия пазар, защото всеки в Европейския съюз може да има достъп до продукта и всичко това по един, с един хармонизиран подход. Това ни ще ни, дове, ще ни води към по-успешна Европа като член на, на комитета Юри. Се радвам, че има а, хармонизиране на правилата за покупка онлайн. Така че с голямо удоволствие ще подкрепа това предложение и ще гласувам за него. Благодаря госпожа Кристал Шалдемози. Так vi står her i dag med en sejr for europas forbrugere. Благодаря. Благодаря ви. Европейските потребители купуват все повече в интернет е, по този начин се осъществява по-добър подбор и по-добри цени за потребителите. За съжаление, обаче, много трудно може да се разбере какви са ви правата. С това законодателство ние осигуряваме по-добра защита на потребителите. Ще бъде по-лесно да се избегнат трудни ситуации. Мисля, че това е много хубаво за потребителите. Те ще имат право да бъдат обещетени, ако новите продукти са дефект конкурентни. Има и чудесен обмен на информация от производителя до потребителя. С е, други думи, това е една от областите, е, където беше свършена много работа. Благодаря, госпожо Гебхарт. Това е, е победа за нашите граждани. Поздравлявам ви. Председателя, господин Русати. Благодаря, господин председател. Днес разглеждаме два документа, законодателни акта, които ще окажат много сериозно въздействие върху европейския пазар, преди всичко цифровия пазар. Затова благодаря на докладчиците, преди всичко на Аксел Фост и на господин Паскал Римон за работата по тези документи. Целите са две. Първо да се гарантират еднакви права за всички, които купуват услуги и стоки, както по традиционните, така и по цифровите канали. На второ място хармонизация на закон... разпоредбите в Европейския съюз в отделните страни, най-вече по отношение на онлайн продажбите, което е много фрагменти... фрагментиран пазар който до сега носеше много несигурност за потребителите. За това тези два документа ще отстранят този проблем. Важно е, че са защитени правата на потребителите. Моля колегите да ги да подкрепят при гласуването. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. По двама ще допусна. Първо госпожа Шойдрова. Рада подпушим туто легислативу. Скъпи колеги, се радвам се, че мога да подкрепа това законодателство, което е, разширява правата на потребителите и същевременно създава по-благоприятни условия за онлайн продажби. Е, Цифровия пазар е огромно, от огромно значение за всички. По този начин се увеличават правата на гражданите в, едно, е, в, един по, в една по-сигурна околна среда. За нас, потребителите, нещата стават много по-лесни, но, е, но също се улеснява и работата на търговците не успяхме да се договориме по техническите въпроси, но има и политически аспект на нещата. За това бих искала да помоля комисара да бъде по-активна в преговорите с съвета, особено що се отнася до директивата за несправедливите е, търговски практики, особено що се отнася до хранителните продукти. Господа Грабини. Благодаря. Господин председател, това е директива, която очакваме от много време, тъй като основната и цел е да допринесе за развитието на цифровия пазар. Е, чисто статистически е, повечето малки и средни предприятия и потребители е, са изправени пред затруднения. Те трябва да спазват различни критерии в различни държави членки. Сега държавите членки ще могат да хармонизират законодателството си, и е, ние ще помогнем на потребителите е, при трансгранична търговия и също така при цифрова търговия. Много от предприятията са чудесни. Например, какво става с е, дефектни продукти, какви средства се предвиждат в такива случаи. Мисля, че трябва да гласуваме за това предложение. Е, мисля, че е хубаво държавите членки е, да развиват немия пазар. Е, госпожа комисар, има думата сега. Господин председател, дами и господа, много се радвам, че можах да изслушам и дебата и изказванията на докладчиците. Това е огромно възможност за Европейският парламент да постигне огромен успех както за потребителите, така и за търговците. В, в, в момента в който много често се поставя под въпрос близостта между Европейският съюз, неговите политики и гражданите. Това допълва целият пакет за договорно право и издава на европейските потребители и търговци възможност да се възползват от всички възможности на, цифровото, на цифровата околна а, среда. А, необ, необходимо е, разбира се, в своевременно да бъдат хармонизирани е, тези е, правила и да навлезат в е, е, националното право, за да имаме наистина единен пазар. Госпожа Гербхар. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Мисля, че наистина този законодателен акт, който ще гласуваме след малко, е огромна услуга за иновациите и за цифровия пазар, защото създаваме правна сигурност за потребителите, сигурност за търговците и сигурност за производителите. Въпросът е изключително важен. Областта е изключително важна, защото се развива с главоломни темпове. Трябва да има европейски отговор на това предизвикателство предателство. Мисля, че успяваме да го дадем. Запазили сме завоеванията на националното законодателство, но същевременно създаваме едно изключително високо международно ниво на защита на потребителите на европейско ниво, защита на цифровите права на потребителя. Мисля, че сме постигнали възможно най-доброто за нашите граждани и съм горда, че успяхме. Благодаря. Much, Председателя, благодаря. Давам думата на господин Аксел Фос, докладчик. Благодаря, господин председател. Благодаря още веднъж на всички оратори, които се изказаха. Апелирам още веднъж към всички присъстващи в парламента да подкрепят този резултат, до който се добрахме в двата свързани помежду им доклада. Моля, подкрепете ги, защото и в двата доклада успяхме да постигнем чудесен напредък Успяхме да хармонизираме, например, гаранционния срок на две години, срока за обръщане на законодателна доказателствената тежест също е гарантиран. Е, това е важно за потребителите, важно е за общия цифров пазар, важно е за правната сигурност на всички Важно е и за презграничната търговия. За това се обръщам с благодарност към всички, които участваха в работата по докладите. Благодаря и на комисията на Паскала Римон и на Евелин Гепхарт. Благодаря. Благодаря докладчика Паскала Римон. Уважаеми господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги, съвсем накратък ще бъда. Три години усилена работа, много срещи, чудесни компромиси, подсилени права на потребителите, улеснение за живота на малките и средни предприятия. За всичко това благодаря на всички колеги и ви моля да подкрепите доклада. Благодаря много. Приключихме с общото разискване. Успяхме да се впишеме в времето, с което разполагахме. Ще гласуваме днес тази доклад, тези доклади, а, а пауза до 12.30.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 Искам да ви уведомя, е, че утре, когато започне дискусията по пакета за мобилност, има преюдициално запитване по допустимостта на двата доклада е, първо, доклада, който променя директивата 2006-22 е, е, е, върху приложимото право, както и две директиви във връзка с командироването на водачите на моторни превозни средства. Това е доклада Килонел. Е, освен това и доклада по предложението на парламента и на съвета, който променя регламент 551 от 2006 година във връзка с минимални изисквания е, за време за управление седмично или дневно, изискването за минимална почивка, е, както и регламента 100 65 от 2014 година по директиването по включването на дискове в кабините за управление, разпоредбите Ван Декам. Утре ще обсъждаме пакета за мобилност, но е зададено преюдициално запитване по допустимостта на двата доклада, съобразно правило 187. Продължаваме с гласуване. La relazione Regner sulla richiesta di revoca докладът Регнер искане за снемане на имунитета на Йорн Дорман. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Докладът Дидие представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите. По именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се на първо четене. Благодаря на докладчика. доклад Преда, протокол към Евросредиземноморското споразумение между ЕСА и Израел при присъединяване на Харватия. Начало на гласуването. Край на гласуването. Текстът е прият. Честито на докладчика. Докладът на Мак Алистър – за а, обхватното споразумение С Узбекистан. Не съм получил а, допълнително становище. Приемаме препоръката честито на господин Макалистър доклад Мария Улфскок преустановяване на сезонните промени на часовото време. Разполагаме с проекта на, на, на комисията. Имаме и предложения за изменение 33 34 за, против, въздържали се. Да проверим. Добре, ще проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега преминаваме към гласуване на текста анблок за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по именно целия текст, начало на гласуването. La votazione chiusa. Край на гласуването. Текстът е прият. Докладът Бузек Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия. Гласуваме временното споразумение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Текстът е прият. Декларация на комисията 200. За, против, въздържали се, приема се. С това първото четене приключва в Европейския парламент. Преминаваме към доклада на Бузек, вътрешния пазар на електроенергия. Временно споразумение 187. Край на гласуването. Приема се Становище на комисията 188 за, против, приема се. С това приключваме първото четене. Преминаваме към доклада на Петърсен, Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия. Временно споразумение 91, начало на гласуването. Край на гласуването. Текстът е прият. Честито на докладчика. Първото четене приключи. За, докладът за НОНАТО готовност за посрещане на риска в електроенергийния сектор по именно гласуване на целия текст. Начало. Край на гласуването. Текстът е прият първото четене в Европейския парламент приключи честито на господин Занонато. Доклад Бони, е етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри. Започваме с предложените за изменение на комисиите за, против, въздържали се, приеми. Сега, 11-то предложение за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 41 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, трябва да проверим начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 53 за, против, въздържали се. Приема се. 62 електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 21. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Текстът е прият. 63 отпада. 22 Д. Електронно гласуване. Начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Приема се. 64 отпада, 58 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 29 е, е, де за, против, въздържали се, приема се. 65 отпада, 31 за, против, въздържали се. Трябва да провери. Вота е Край на гласуването. Приема се. 70 и, е, 67. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 68 в три части. Първа част електронно гласуване начало. Край на гласуването. Отхвърля се втора част начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се трета част. Край на гласуването. Отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 електронно гласуване начало. Край на гласуването. Отхвърля се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 74 за, Искате да проверим гласуването за 43-та поправка? Добре, защо не? Край на гласуването. Приема се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, приема се. 75 електронно гласуване начало. Voto chiuso. Testo Край на гласуването отхвърля се. 59 начало на електронно гласуване. Моля да ме извините, казва председателят. Е, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 73. Тук вече е електронно гласуване. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се 59 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 60. Електронно гласуване. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се. 13. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61 отпада. Гласуваме целия проекто текст. Електронно гласуване начало. Край на гласуването. Текстът е прият, с което приключва първото четене на в Европейския парламент. Честито на господин Бони. Заповядайте. Процедура, господин президент. Основавам се на член 115, който изисква от нас да работим максимално прозрачно. От 11 февруари имаме нови правила за прозрачността на докладчиците. Научих, че от снощи насам са се състояли лобитски срещи по законодателния акт, който гласувахме сега. Призовавам ви като председател да изясните нещата. Не може по време на заседание на парламента да има лобистки срещи, на които не се допускат журналисти. Също така искам да ви помоля да а, а, предприемате мерки. Имало е протести на гражданското а, общество, които са искали да влизат в парламента. Те са били хулени и обиждани от, че са платени демонстранти. Моля нашия председател да осъди публично този акт. E да. Аз вече апелирах за това. Няма да се меся на, на, на депутатите. Минаваме към а, доклада Аксел Фос, авторското право в цифровия единен пазар. Поименно гласуване за отхвърляне на този доклад. il voto è chiuso. Край на гласуването. Предложението е отхвърлено. Госпожа Регнер благодаря, господин председател. Говоря от името на 38 и повече членове. Благодаря на всички, които работиха толкова упорито за защитата на творци и е, автори. Но директивата се нуждае от допълнително уточняване. Миналата седмица самата партия на, от докладчика каза, че е против качването на филтри и че те ще избегнат тяхното приложение в Германия. 200 хиляди души излезаха на улицата и 5 милиона подписаха петициите. Нека да ви припомня, че заглавието на тази директива е авторско право в единия цифров пазар. Така че ние трябва да решим решиме проблемите, които будат тревога на европейско равнище, а не на национално равнище. Така че аз ви приканям да отвориме директивата за изменения и да гласувате за измененията, които много от нас са внесли. Искате ли думата докладчикът или направо да гласуваме? Добре, преминаваме към гласуване на предложението на госпожа Регнер. Електронно гласуване, начало на гласуването. Сега тук вече предложението на госпожа Регнер е да гласуваме предложенията за изменения, които вече са поступили. Сега знаете ли какво гласуваме? Разбира се, малко е било объркващо това, което се каза. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. И предложението е отхвърлено. Сега ще гласуваме временното споразумение. Електронно гласуване, начало на гласуването. Avete votato tutti? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Текстът е прият. Гласуваме становището на Европейската комисия за, против, въздържали се. Същото мнозинство приема се. С това приключи първото четене в Европейския парламент. Гласуването е с ясно мнозинство. Искам да поздравя господин Фос. potrete applaudirlo anche adesso se l'onorevole voss visto che c'è la relazione Геб. Можете отново да му ръкопляскате, тъй като сега ще разгледаме следващият доклад Гербхард Вос договори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Искам да поздравя господин Вос и госпожа Герхард. Сега гласуваме доклада Аримон. Договори за продажби на стоки. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Приключихме с първо, глас... с първо четене в парламента. Поздравявам господин Аримон. Сега доклад Енгстром Риболов в зоната на споразумението за ДФСМ. Е 20-то изменение. Моля за, против. А, извинете, извинете, поправя се Председателят по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изказванията на комисията за, против, въздържали се, приема се. Приключваме с първото четене и поздравявам докладчика Емстром. Доклада Вален привеждане в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката област на околната среда. Временно споразумение по именно гласуване. Край на гласуването. Приеме се. Приключваме с първото четене в парламента. Поздравявам госпожа Вален. Следващият доклад специални правила относно максималната дължина кабини. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приключваме с четенето на първо, с първото четене в парламента. Поздравявам госпожа Дели. Доклада Джил. Моля. Имате думата. Благодаря, господин председател. Бих искала само две минути да, да говоря за устойчивите бенчмаркови и законодателите. 6,2 милиарда са необходими според ОИСР, за да бъде малко по-устойчива нашата економика и да имаме е, повишаване на е, температурата под 2 градуса. За това са необходими нови съоръжения и нови бенчмаркове и за това трябва всички да обяснат по какъв начин предлагат критериите. Многоустойчивостта е много сложен аспект, но разнообразието много често не е обект на необходимо внимание. 20 години 20 години след като Никол Фонтен беше председател на, на парламента, си остана на практика сама жена. Да, много разбира се, жени са министри, министър-председатели или комисари, но от 20 години няма жена председател на Европейският парламент, както и ръководител на голяма политическа група. Така че за това аз призовавам парла, парламента да се справи с тази несправедливост, защото подкопават се устоите и доверието в парламента. Да, трябва да се бориме срещу проблемите в климата, но и също срещу неравноправието между мъже и жени. Това е моето последно пленарно заседание. Ако обичате, госпожо Джил, казва председателя, моля. Ако, ако обичате. Благодаря ви, казва председател. Има няколко жени председателки на политически групи, казва председателят. Госпожо Джил, моля ви. Само за ваша за ваше сведение, госпожа Келер и госпожа Зимер са председатели на политически групи, така че има известна справедливост. Сега гласуваме временното споразумение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Приключихме с първото четене. Поздравявам госпожа Джил. Господин Аримон, специални разпоредби за, за цел европейско териториално сътрудничество. Господин Аримон, искате думата ли? Благодаря ви, уважаеми господин председател. В продължение на много срещи и събрания обсъждахме текста и успяхме да постигнем консенсус в комисията. Успяхме и да постигнем подкрепата на голяма част от депутатите за Интеррек. Интеррек е нова програма трансгранично сътрудничество с пари от Европейската каса, за да се събират хората и да търсят съвместни решения. Надявам се, че от следващия парламент ще бъдат отпуснати съответните пари за Интеррек. Благодаря. Гласуваме заключението на първо четене за против въздържали се приема се. Искам да поздравя господин Аримон. гласуваме за основните права на хората от африкански происход. Пред проекто предложение на Либе, параграф 8, изменение първо, по именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 11 параграф, второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме цялата резол... проекто по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад Таков от Нидермайер. Много дълго гласуване. Така че много ви моля да бъдете дисциплинирани и да дигате ръка.